Отвирам поседение. Заседанието започва. Протокола от вчерашното заседание, както и приятите документи са на ваше разположение в папките. Имате ли някакви коментари? Не виждам възражения. Така че протоколът е прият. Сега минаваме към една много важна точка от нашия дневен ред. Време за въпроси към председателя на комисията.